Sì. Okay. Okay. Okay. So I'll just do it. Dear colleagues, I'm starting the meeting. Уважаеми колеги, започвам заседанието. Okay, so I would like, I'm, I have just started the meeting. Току-що открих заседанието и просто искам да ви осведомя. Гостът ни от Австрия и той да седне. Уважаеми колеги, е, трябва да започваме с заседанието, защото е много натоварен дневния ред. Е, добре дошли на всички. Първо предлагам няколко промени в дневния ред по искане на е, колегите, които се занимават с съответните въпроси. Първо искам да ви помоля да се съгласите точка 7 на Олдрих Влашек становището за отключване на потенциала на културните и творчески индустрии, да го разгледаме преди пета точка от проекто дневния ред. За това ще започнем с седма точка в 4 часа, което означава, че становището на София Окони ще се разгледа непосредствено след седма точка. За утрешния дневен ред искам да ви напомня, че а, ще а, изтеглим с половин час по-напред времето за гласуване, т.е. в 10.30 започва гласуването. Моля ви да си донесете картите, да бъдете тук в 10.30. Ще гласуваме непосредствено след размяна на мнения с Йоханес Хан. 12-та точка от дневния ред ще разгледаме след 16-та точка. Тоест посещението в Румъния ще отиде най-накрая на заседанието. Ако приемате предложените промени, ако няма други други искания за изменения в дневния ред. Искам да кажа, че проекта на дневния ред е прият. И можем да преминем на втора точка одобрение на протокола от заседанието от 30 ноември и 1 декември и второто заседание от 9 декември. Обикновено се раздават предварително протоколите и се считат за приети към края на заседанието, ако няма повдигнати възражения по време на самото ни заседание. Сега да минем на трета точка от дневния ред, съобщение на председателя. Искам да започна със следното. Днес имаме група посетители те са много специални посетители, поканени от Шон Кели. Това са младежи, студенти от университета в Лимарик и е, университета в Корк и искаме да ги посрещнем с аплаус. Моля ви да посрещна с добре дошли нашите гости. Също така искам да съобщя още едно нещо, което е изключително важно за работата на нашата комисия и за бъдещата политика по сближаване. Искам да ви информирам, особено нези от вас, които не са членове на комисията Шуре, в четвъртък на 10 февруари от 9 сутринта до 12.30 в комисията Шуре ще в, в плана за срещата им има включен въпрос за политиката по сближаване. т.е. комисията Шуре ще обсъждаме всичко, което е свързано с бъдещето на тази политика. Комисаря Хан ще е там, много а, е, изказващи се ще има, координаторите ще се изкажат и всички от тези от вас, които искат да вземат участие, моля ви да се подготвите и да използвате всички документи, които приемаме като позиции на комисията Реги, така че това ще е много важно заседание, много важна дискусия дискусия, защото ще окаже влияние върху становището на комисията Шуре по отношение на тази политика. Сега на четвърта точка да преминем, която е доклад изготвен от Мирослав Миколашик. Той е свързан с изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007-2013 година. Освен това, Мирослав покани за този обмен на мнения човек, който години работи и по един положителен, конструктивен начин в изграждането на тази политика Йоханес Росбахер, директор на дирекцията за териториално планиране и развитие в Виена. А сега давам думата на Мирослав Миколашик да започне с приветствията. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че мога да представя пред вас този доклад, който се надявам да получи добър дебат, да бъде добре прият. Бях насърчен до голяма степен от позицията на докладчиците в сянка от всички политически групи. Те наистина изиграха голяма роля при а, доизясняването и прецизирането на моите размисли. Нека сега да споделя с вас какво съм приготвил за вас днес и както бе казано от а, госпожа председателя Данута Хубнер. Ще има специален гост от Австрия, който е истински експерт в тази сфера. Затова днес ще имаме съчетание от информация публикацията на съобщението на комисията с заглавие Кохезионна политика, стратегически отчети за кохезионната политика 2007-2013. Това е работният документ на комисията, който даде така ранни доказателства за резултатите от прилагането на кохезионната политика в програмния период 2007-2013 година. Това е и следователно първия повод Европейския парламент да анализира и да оцени процеса на изпълнение на оперативните програми, които започнаха през 2007 година. В същото време това е и възможност да изразим становището на Европейския парламент за това как държавите членки са направили избора си за приоритети, по които да разходват средствата. Да привлечем внимание към областите, където са необходими повече усилия, както и върху това как комисията се справя с изпълнението и стратегическото отчитане. Настоящия доклад е свързан само с изпълнението на програмите през този програмен период и върху стратегическото отчитане. Също така той предоставя и някои идеи за дебата, свързан с бъдещето на политиката по сближаване. На първо място е изпълнение на програмата, на програмите. Съвсем накратко проектите, които са подбрани а, и са финансирани, възлизат на 93,4 милиарда евро, повече от 27% от наличните а, европейски ресурси за периода. Средния прогрес, постигнат от държавите членки, може да се счита за доста приличен в контекста на а, сериозния спад в социално-економическата ситуация през 2008-2009 година, поради поради световната криза, но и поради реформите в политиката в периода 2007-2013 година. Въпреки това някои държави членки изостават от тези 27%, които са средни за Европейския съюз. Напредъка варира а, силно между държавите и съответните теми а, с а, около 40% по отношение на 9 държави член, членки и под 20% при 4 държави членки. От друга страна, тази средна цифра за избрани проекти, свързани с три цели конвергенция или сближаване, регионална конкурентоспособност и заетост и третото европейско териториално сътрудничество. Това се отнася и до избора на катего... по категориите за разходване на средства по Лисабонския... Лисабонската стратегия. 63 милиарда евро са а, посочени като заделени за такива проекти по Лисабонската стратегия. След като проучих съответните данни, а, съм сигурен, че са нужни повече усилия в конкретни области и то по-конкретно да се засили а, ефективността на изпълнението, да се избягват а, излишни забавения да се осигури финансова дисциплина и на последно място, но не и по важност, да се насърчат а, съдействието с други политики в Европейския съюз. А, подбора и изпълнението на проектите трябва да се ускори в железопътния сектор, в а, а, по отношение на инвестициите в енергетиката и околната среда, включване, социално включване, и приобщаване и така нататък. Но също така трябва да имаме предвид, че изпълнението на програмите е един непрестанен динамичен процес, който все още може да бъде повлиян чрез определяне на често срещани недостатъци във всички процеси и области, където са необходими реформи. По-конкретно, като се подчертават добрите практики. Това може да помогне на останалите да подобрят своята ефективност. Заради това в доклада в на държавите членки се подчертава да развият своята ефективност, да разработват по-ефективни планове за действие, за да се постигнат а, съответните резултати. Втора точка стратегическото отчитане. Това е един инструмент, едно средство за стратегическо дискутиране на тематичните измерения на политиката по сближаване възоснова на конкретните доказателства дадени от държавите членки. В това стратегическо отчитане се дава сметка за съответния прогрес, съответния напредък в програмния период, за да се даде обзор на съответните процеси в държавите членки по постигане на целите на Европейския съюз и също така да покажат своите показатели за подобряване на ефективността. Искам да подчертая и някои добри практики. Полезно е това да се направи, защото те могат да допринесат към усъвършенстване качеството на тези отчети и да се повиши чувството за собственост от страна на заинтересованите страни в държавите членки. Основните добри практики по стратегическото отчитане са следните за използване на основни показатели, докладване за резултатите, изхода от различни действия, отчитане на синергиите между национални и европейски политики, организиране на обществени дебати и консултации с заинтересованите страни, подаване на отчети в националните парламенти, и публикуване на такива отчети на правителствените уебсайтове. Както виждате, се опитах да бъда възможно най-кратък, защото се надявам да има хубав дебат днес. Сега искам да направя заключение, преди да дадем думата на специалния ни гост. По мое мнение, стратегическото отчитане 2010 година трябва да е стимул за усъвършенстване на сегашното прилагане на програмите по кохезионната политика, в момента се намираме в средата на периода. Също така трябва това да стимулира извличането на полуки по отношение на прилагането и да се постигнат по-високи резултати, да се предизвика дебат по архитектурата на политиката. Също така смятам, че по-нататъчното ни сътрудничество ще продължи да бъде градивно и ще допринесе за високото качество на стратегическия доклад за 2010 година. Тук спирам. Благодаря благодаря ви много за вниманието и сега нека да ви представя веднага нашия гост, оратор. Той се казва Йоханес Росбахер. Той седи а, отдясно, отпред. Дали може да станете господин Росбахер? Благодаря ви. Господин Росбахер ще ни разкаже Нека да споделя с вас, подобно на госпожа Хюбнер, нашия председател. Аз познавам този експерт още от когато той беше представител на Австрия в Брюксел. Даже два пъти вземаше тази позиция. Преди това беше директор на регионалното развитие в Австрия и също така беше федерален представител в федералното канцел... канцлерство по... на европейско равнище с Европейския съюз. Сега е, участва в е, дирекцията кът... на... по е, териториално развитие, по градоустройство в е, Виена. Благодаря ви, господин Розбахер. С удоволствие ще слушаме вашата презентация.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 Ще опитам отново. Добър ден. Госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря за поканата. Искам да благодаря на, съветите, на колегите от съвета. Хубаво е човек отново да дойде тук. Миналия път Участвах в приключването на преговорите по отделните директиви като представител на съвета. За мен е удоволствие, че виждам отново хора, с които съм работил много в миналото. Господин Креер, господин Валнистерой и други. Почти всички вие сте все още тук, което е хубаво. Така ли, че няма да говоря за миналото днес. Бях поканен да изнеса експозе на тема стратегическото отчитане, австрийския подход и опит и това, което може да бъде направено в държавите членки. Имам няколко уводни бележки, няколко диапозитива посветени на стратегическото отчитане, което е основната тема. После ще ви запозная накратко с положението в Австрия. Ще имаме един диапозитив за бъдещето. Хубаво човек да може да говори за своята собствена държава в Европейският съюз. Австрия е малка държава, около 48 000 квадратни километра, 8,6 милиона хора население, една трета от площа не е населена, защото е, е в планински район. Имаме 9 области в страната, 8 са наш, съседките ни, което се отразява върху структурните фондове и тяхното оползотворяване. Относно структурните фондове, имаме национална стратегическа референтна рамка и 21 оперативни програми. на стоеност около милиарди 460 милиона евро, 0,4% от общия дял на структурните фондове за целия Европейския съюз. Сумата не е много голяма, защо имаме 21 оперативни програми? Имаме 9 области. Десет е, програми за териториално сътрудничество, три транснационални програми. Много са програмите, паричният ресурс е ограничен. На фона на всичко това е хубаво всички тези елементи да залегнат в една обща национална стратегия. на 100 от брутния ни вътрешен продукт се пада за структурните фондове, което е почти нищожно. Новият период е свързан с някои новаторски елементи. Кои бяха те? Насоките на европейско равнище, стратегиите на национално равнище, на които казваме strат.at, стратегии на Австрия и стратегическото отчитане за периода 2009-2012. Разбира се, има аудиторски доклади, което изисква допълнителни ресурси и усилия. В нашия случай обаче усилията си заслужаваха. По-късно ще се спра подробно на тази тема. Както във всички останали държави членки, изготвяме собствен доклад. Разполагам с някои екземпляри, няколко екземпляри от него. Всички ще получите електронен вариант на доклада в почтенските си кутии на английски. Ето основните констатации в него. 22 на 100 изпълнение до септември 2009. Темповете не са много бързи. Ако се поставят в контекст, но си мисля, че за 3 години осигурихме добро изпълнение. Целият процес му трябва време, за да се задейства. Човек трябва да създаде първо добра система, която после да влезе в действие с пълна сила. През изминали 14 месеца освоихме два пъти повече от сумата за предходния период и се надявам, че ще изразходим до 99 на 100 от, фон... от фондовете до края на периода. Акцент е върху новаторските елементи в отделните предприятия, особено в малки и средния бизнес, особено на фона на кризата. Много често малки и средния бизнес първо урязва бюджета за новаторство и научно-развойна дейност заради кризата. Това бяха първите средства, които бяха орязани. Австрия е сравнително богата страна и когато имаме основни проекти, голяма част от работата я вършим сами, просто защото това е по-лесно. С структурните фондове идват редица осложнения. Определено е едно от изискванията, от които имахме нужда, бе упростяване – Имаше една част от доклада по искане на парламента, която не бе планирана. Тя касае кризата и програмата за оздравяване на економиката в Европейския съюз. И в това отношение структурните фондове изиграха важна роля. Според нашите собствени разчети, програмите са добре разработени, не са свързани с промяна в стратегията, изискват само минимални промени в времето, които извършихме предизвикателствата, пред които сме изправени. Нуждаем се от по-голяма целенасоченост, по-голяма стратегическа целенасоченост, насърчаване на популяризирането на програмите и проектите, което не е лесно с ограничения паричен ресурс, с който разполагаме. Трябва да се подобрят и връзките между различните сфери на политиката, научно-развойна дейност, земеползване, връзката между социалните фондове и регионалните фондове с оглед по-добро взаимодействие. Друг важен въпрос – упростяването на системата. Директивите се промениха. Успяхме да осигурим упростяване до голяма степен чрез опростени разходи, плоски ставки и така нататък. Австрия е една от страните, които успяха да превърнат всичко това в неразривена част от програмата, което бе добър успех. Извлечените полуки. Тук всичко поставям отново в австрийския контекст. Оставяме с впечатлението, че в началото бяхме малко скептично настроени към всички тези доклади, рамковото програмиране, но установихме, че те са ценни. Имаме 21 оперативни програми. И трябваше да се направи такава равносметка. За първи път използваме приоритетите, залегнали в Лисабонския договор, които са задължителни. На европейско равнище се нуждаем от повече прозрачност и съпоставимост. Има области на проекти, в които държавите членки трябва да решат къде искат да да инвестират Имаме основни показатели, които дават по-добра представа за положението в Европейския съюз. Ограниченията. Стратегическото отчитане не е панацея за всичките ни проблеми. В доклада в доклада на комисията се казва, че са решени регионалните различия много малко време мина, човек не може да се направи заключение все още, не всичко е измеримо и съпоставимо. Нуждаем се от интелигентен подход, съобразен с спецификата. Трябва да се обърне внимание на ключовите показатели и по описателните оценки, нещо на което ще се обърне внимание, трябва да се обърне внимание в бъдеще. Ние бяхме длъжни да изготвим подобни доклади, затова искахме да разработим процес за наблюдение, който да е част от системата без да е задължителен, почива на доброволни начала. Няколко извадки от доклада от страница 47. Кохезионна политика в общността на всички нива. трябва да бъде обединена, за да има по-добър обмен на мнения и информация. Искаме да включим съответните сфери на политиката в дебата, като част от една стратегическа дискусия, базирана на обмена на информация. Не искаме повече или различни структури. Имаме модел, имаме разработена структура. Сега бъдещето. Поглед напред. Бъдещето. Има европейско равнище, регионално равнище, междинното равнище също има значение, То е спойката, обединяващият момент, и трябва да бъде запазено. В продължението на, комисия, на комисията се говори за ДЕПКО, договора за инвестиции и предприемаческа дейност. Друг много важен момент – реалистични срокове. Ако иска човек добър доклад, трябва да предвиди съответното време за изготвянето му. Това въже за аудиторските доклади и за всички други. Комисията направи предложение за финансовите правила. И въпросът е, ако времето не е реалистично, какво иска човек? Да има доклад, просто някакъв доклад или иска добър доклад. Дали човек иска е, доклад в кратък срок, какъвто и да е той, или иска добър доклад. Целият този процес отнема време, поне половин година. Моля да не ме разбирате погрешно. Необходима е координация на различните сфери на политиката, а не толкова интеграцията, и интеграцията има задължителен характер, подход от долу нагоре. Много рестриктивни са процедурите. Времето е много важен фактор, също ориентираността към резултатите. Нищо лошо няма в това. Но въпрос е дали тя е постигната, Какви са резултатите от дейностите? човек трябва сериозно да се запита какво точно се има пред под думата резултат. Тъй като това е много важно за кохезионната политика за периода след 2014. Политиката не е просто машина, натиска човек бутона и всичко се задвижва. Участват е, хиляди хора, целият процес отнема дълго време. Приели сме методологията, но докато стигнем до резултатите, минава прекалено дълго време, изпускат се възможности. И трябва да се упрости подхода, да не е прекалено академичен – Прекалено сложна е системата, много високи е процента на грешките. Благодаря. Много благодаря. Сега имаме и желаящи да се включат в обсъждането. Не всъщност. Мирослав Миколашик е, може би иска да се включи на този етап. Благодаря ви. Благодаря на всички, е, особено на господина Рос Бахер. Драги колеги, искам да ви уверя, че преди да започнем е, дебата. Потвърждавам откритостта си за вашите предложения. Не прочетох графика за очакващата ни работа. Изменения трябва да бъдат внесени до 4 февруари. 4 февруари. Затова се надявам, че ще има изменения. Аз самият внасям няколко, защото, както може би сте чули, този доклад бе ограничен от към броя на думите. Можех да използвам в него не повече от 3500 думи. Затова и аз самият ще внеса изменения, е, тъй като те несъмнено ще допринесат за подобряване качеството на текста. Но приканвам и колегите да внесат своите изменения, Сигурен съм, че ще стигнем а, до компромис, а, ще бъдем склонни в поведението си а, към постигане на компромис и съгласие. Очаквам с интерес всички коментари. До 21 февруари е срокът за превод на измененията. Приемане в Комисията по регионално развитие 21 или 22 март. Доста нормативни проекти следва да бъдат гласувани в пленарно заседание е, през април месец и затова допускам, че нашия текст ще мине на пленарно заседание на майската сесия в Страсбург. Така стоят нещата с календара. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, е, Мирослав. Е, вие всъщност ме заместихте. Не трябва да повтарям това, което иначе е работа на председателя. Само ще ви поправя 3 февруари, 6 часа вечерта е срокът за внасене на изменения. Сега продължаваме нататък. Имаме двама контрадокладчици, с които ще започнем. След което ще преминем към другите колеги. Рика, освен ако каже, че не иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за прекрасната му работа. Имам няколко кратки бележки, тъй като ми се струва, че всички важни фактори е, вече са отчетени в проекта на доклада. Благодаря на господин Росбахер за извънредно интересното му изложение. Когато говорим тук за политиката на сближаване, за фондовете, за регионалната политика, е, докладите е, по тези теми са извънредно е, важни. Виждаме, че тук са отчетени основните елементи, които ни позволяват да допринесем за постигане на напредък, за усъвършенстване на нашата политика. От голямо значение е, е да има възможности за използване на подобни инструменти. Имам въпрос по националните отчети. Е, много важно е, че се използват такива, но тези е, отчети ми се струва, че трябва да бъдат максимално сходни, за да бъдат добра основа за сравнение. Освен това и резултатите ще бъдат е, много по-ясни и много по-лесно ще се поддават на тълкуване. Както каза докладчикът, не всичко подлежи на измерване а, е, и всичко това трябва да бъде отразено в националните отчети. Също така се поставя въпросът за укрепването на регионалната политика. Докладчикът засегна този проблем. Е, той въжи и за други области на политиката. Е, в това отношение е необходимо по-сериозно взаимодействие с други сфери на политиката. Е, например, научно-изследователската дейност, е, регионалната политика е, може да бъде от помощ за развитието на тези други сфери. Необходимо е взаимодействие между различни сектори на европейско равнище и трябва да бъдат отстранени пречките, препятствията, които съществуват за това взаимодействие по настоящем е, разбира се, програмите е, от гледна точка на изпълнение са твърде различни. Някои държави имат по-добри резултати, други не толкова и се надявам, че тук е, ще съществува възможност за извличане на необходимите полуки. Сега по въпроса за резултатите. Да, необходимо е резултатите от всички проекти да бъдат пределно ясни, защото тези резултати не винаги са ясни всъщност. Ако по-добре са формулирани резултатите, по-ясно ще се види къде са успехите, къде са неуспехите и къде е необходимо да се наблегне върху по-нататъчно развитие на политиката. Всичко това е засегнато в доклада. Ако няма ясни приоритети, програмите не могат да бъдат изведени до добър край. Това са моите бележки. Във всички случаи проектът на доклад е с високо качество, за което благодаря. Благодаря, Карин Каденбах. Благодаря. Имам само две минути, но искам да кажа, че този доклад на колегата заслужава детайлно обсъждане. Но в всеки случай искам да поздравя е, докладчика. Искам е, да благодаря за това, че докладът му е много пълен, добре структуриран. Е, ще има изменения, но Всъщност, основните елементи се съдържат вече в този проект. Искам да благодаря и на господин Розендах за неговото изложение. Сега, по отношение на доклада, няма смисъл излишно да се набляга или да се преувеличават някои елементи там, където това не е необходимо. Що се отнася до дискусията, разбирам подхода ви. Зная, че е, доклада трябва да бъде изчерпателен, задълбочен и е необходимо време за това, но също така е добре е, да разполагаме и с резюме. Резюме, е, което да използваме, за да дадем насока на политиките. Да, вярно е, че за събиране на всички необходими статистически данни трябва време. Необходимо е време, за да бъде обобщена цялата тази информация в доклади, в отчети и след това да бъде използвана в политическите дискусии. Но ако погледнем графика, ще видим, че за да можем да реагираме и бързо да придадем насока на политиката, трябва да разполагаме и с по-збити документи. Благодаря. По-късно ще чуем и унгарското председателство Елизабет Шредер. Е, може ли да се е, така поместите в по-кратко време, ако обичате? Да, винаги съм готова. Искам да кажа две е, важни неща. Ясно е, че тук говорим за, за национална рамкова програма. И като че ли се стига до известно объркване. Как можете е, да проверите какъв успех е постигнала една национална програма. Тук не говорим за стратегическо ниво. Не на това ниво а, националното се а, преценява тъй наречения outcome, крайния резултат на ниво програма. И тук ми се струва, че е необходимо максимално да се ограничи бюрокрацията. Трябва да се определя предварително как да се стигне до добър резултат и как да се провери как а, да а, се отчита този резултат. А, без контрол на място това не е възможно. Значи, трябва най-напред да има проверка на високо равнище, след което тази проверка да бъде сведена и на национално равнище. Сега, от гледна точка на финансирането, не винаги така стоят нещата, но трябва да се помисли. От гледна точка на партньорството, да, той има голяма роля, носи много допълнителни ползи, но има и слабости, към които трябва да насочим вниманието си. Трети елемент. Инструментите, които се опитваме, ако мога така да се изразя, да поставим в скоби – Голяма част от членовете на комисията са добре настроени към тази идея. Има нейни привърженици и на национално ниво. Фондовете имат своите правила обаче, защото често пъти те играят двояка роля и е необходимо при функционирането им да се търсят компромиси. Важно е също да отбележим и следното. Вие запитахте, не трябва ли да направим така, че е, при сближаването да се отчитат елементи, групирани в значими стълбове. А, сега, от известна гледна точка, а, по този начин се постига известна а, фрагментация. Е, мисля, е, че е, спецификите в отделни сектори не трябва да нарушават нашия интегрален подход. С удоволствие бих продължила дискусията в последствие с вас. Давам думата на следващия оратор. Моля да се изкажете кратко. Благодаря, госпожо председател. В този доклад т.е. в проекта на доклад има няколко елемента, на които искам да се спра. Първо, е, проектът е много изчерпателен, много качествен. Е, всъщност искам да се спра на два въпроса. В точка 3 в увода се говори е, за прозрачност при разпределението на средствата. и за постигане на целите на целите на, региона... на политиката по сближаване. Да, прозрачността трябва да е по-голяма. съгласен съм. според точка 17 би трябвало да имаме е, по-пълна картина на европейско е, ниво, защото само 19 държави членки е, са дали отчети по ключовите показатели и Европейската комисия трябва да бъде замолена да повиши степента на достоверност на събираната информация. Сега има липса на прозрачност. Това е основателно засегнато в доклада проекта на доклад, но а, има един друг момент. Данните трябва да бъдат използвани по-пълноценно. В точка 6 се говори за освояването, за изпълнението на програмите и е, там се говори за някои дефицити при показателите. визират се и стимулите за постигане на добри резултати и за оповестяване на тези добри резултати, както и даване на информация на тези, които не се справят добре. всъщност ние би трябвало да идентифицираме проблемите. Липсата на прозрачност, недобрите резултати, за да помогнем преодоляването на тези, за, преодоляването на тези проблеми. Сега в точка 7 се визират стратегическите отчети. Тук се имат предвид предимно сфери като околна среда, енергетика, информационни технологии. Всъщност няколко са държавите членки, които при е, изпълнението на програмите вървят с добро темпо. И за това мисля, че тук се нуждаем от сигнал, който да бъде подаден от комисията. Не можем да приемем подобно положение. Някои държави членки да имат много високи резултати, добри резултати и всъщност е, мнозинство от държавите членки с не така добри резултати. Твърде голяма е пропаста между тях и на това трябва да обърнем внимание. Пани председкиня, дами и панове, я бих хотел také оценить tuto zprávu. Благодаря, дами и господа. И аз искам да изкажа оценката си за този доклад, защото това е първи опит за преценка на изпълнението през този програмен период. Срамота е, че не всички резултати и показатели са били докладвани от всички държави членки, което означава, че се снижава стойността на самия доклад. Тези, които не са предоставили данните, би трябвало да бъдат дисциплинирани, трябва някакси да бъдат наказани и то по така категоричен начин. А пък за изпълнението на тези проекти трябва да кажем, че има доста забавяне поради прилагането на европейското законодателство с по-бавна скорост в държавите членки също така няма достатъчно човешки капацитет на различни нива. Искам да спомена една конкретна област, за която чух. Как да се предотврати фрагментирането на ресурсите по тази политика в различни области. Не само при Европейския регионален фонд и Европейския социален фонд има а, такъв проблем. Не само те трябва да се държат отговорни. А, такова, може, такова явление може да се наблюдава и в Европейския селскостопански фонд. Трябва да а, а, отразим и този факт, когато говорим за селскостопанските региони и за селските райони, защото поради много отежнената бюрокрация се получават такива забавения. Аз ще подам и в писмен вид а, измененията си. Благодаря. Сега Маркос Пипер има думата. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. Смятам, че много убедителен доклада, както и презентацията, която чухме. Какво чухме до момента? Целевото а, разходване на средства по приоритет на Лисабонската стратегия 63 а, милиарда явно са проработили както трябва. Имаме добра структурна политика. Трябва да реагираме на а, економическите изменения, но трябва да се стремим към по-високо равнище на освояване. Смятам, че целта, структурата и така нататък са елементи, които функционират добре и те ще ни дадат възможност да работим по-нататък за постигане на целите в стратегията на Европейския съюз до 2020 година. Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие – трябва да упростим нещата, когато става въпрос за а, изпълнението на програми по тях и да а, обсъдим показатели, които са по-сравними и а, водят до по-добро качество на данните. Освен това е необходимо да използваме и а, нови цифрови методи, за да ускорим начина си на работа. Затова аз съм много удовлетворен от доклада. Благодаря на господин Росбахер. Много хубава презентация. Може би трябваше да дойдете по-рано. Щяхме да използваме вашата помощ. Ван Нистелрой. Само един въпрос възоснова на този много положителен доклад. Всъщност, ако погледнете въпроса, повдигнат от Маркос, в, в, в някакъв смисъл имаме различни фондове. Европейския фонд за регионално развитие, социалния фонд, кохезионния фонд и в момента, ако погледнем а, този преход а, от един етап в друг по програмите, може би е необходимо да се слеят тези а, фондове, обаче може да съществува и други, е, и други гледища, а именно те да си останат разделени, обаче да се прилагат по по-добър начин. Т.е. да има пак различие в прилагане в подход, но да има координация, да има стиковане на целите, които да кажем сме задали в политиката по сближаване и съответния кохезионен фонд с другите инструменти искам просто да задам известен тон на предстоящия дебат. Благодаря ви, господин Овермайер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Росбахер. Имам три въпроса. това стратегическо отчитане е важно, когато става въпрос за дебата по бъдещето Важно е и а, заради целите на отчетността. Явно трябва да си даваме сметка и за становищата на Европейската сметна палата и да гарантираме, че използваме както трябва средствата си. Тези доклади могат да се използват и за тази цел какво да кажем за регионалните средства, които не, се, не са използвани? Как можем да подобрим освояването на тези средства, предназначени за регионално развитие? 25% от а, целия а, фонд за регионално развитие се използват. Само 3% всъщност наистина са освоени какво ще могат да направят малките държави в бъдеще, когато а, трябва да мислят за използването на регионалните а, фондове в бъдеще. Благодаря. И аз благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегата Миклашик и искам да спомена на нещо, което ми се стори важно. Той каза, че трябва да подчертаем най-добрите практики. Аз се чудех дали това означава а, да, а, просто да ги подчертаем или да ги подчертаваме достатъчно често. А, това, което даде господин Росбахер като пример, беше много вдъхновяващо и трябва наистина да възприемем нещата, които той каза. Той спомена нещо много важно за всички нас. Той използва фразата over academic, т.е. да не сме твърде теоретични и академични в подхода си, иначе трябва да прекараме години и години в разработването на подобни доклади, но трябва всъщност да сме по-прагматични, да видим какво става с изпълнението. Това обаче е свързано, докладването е свързано и с средства, с разходи, административни разходи и така нататък. От друга страна въпроса за прозрачността, ако това не може да се докладва в рамките на един месец, човек трябва да се запита, ма какво всъщност става? Ние всъщност в синхрон с стратегията до 2020 година. Трябва да намарим бюрокрацията и наистина средствата да отиват към онези, които създават реална стойност в економиката. Благодаря Шон Роса Естравадос. Благодаря, госпожо председател. И аз съвсем набързо ще се изкажа. Първо искам да поздравя докладчика Доклада на Мирослав е доста изчерпателен, в синхрон с заключенията на комисията по отношение на резюмето на стратегическите отчети. Също така споменава и стратегическите цели на кохезионната политика. Също така се цели и хармоничното развитие в цяла Европа, насърчаването му. Искам да подчертая две неща. Първо, трябва да се изтъкнат положителните връзки между политиката за сближаване и а, от друга страна политиката по образование, здравеопазване, развойна научна дейност и така нататък финансовия инженеринг също така е образованието, здравеопазването и така нататък подобряват цялостната социална структура. Също така има и известни е, затруднения в е, отдалечени региони, като планинските е, региони, островите, също така и пограничните региони в Испания. Е, изпитват подобни затруднения, защото а, те са специални а, региони, не са планински региони, не са а, всъщност острови, а са погранични с африканския а, континент. И уникалността на тази зона трябва да бъде взета а, предвид. Комисията на жените всъщност също разглежда този въпрос за подчертаване ролята на жените, избягването на стереотипите и даването на равни възможности. Ще подкрепим тази комисия, за да може това да окаже влияние по-нататък в, диска... в дискусиите. Искам да благодаря на колегите. Искам да дам по една минута на Мирослав и на Йоханес, ако няма други изказвания. Господин Горагис, не забелязахме, че, че сте вдигнали ръка. Καλή χρονιά, Πρόεδρε. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Θα είμαι πολύ σύντομος аз дори нямам шанс да ви поздравя с честита нова година, но след като вече ви поздравих с честита нова година, искам да кажа няколко коментара. Първото е свързано с програмите и известните съмнения, които аз изпитвам, тъй като самия докладчик го каза, аз също ще го кажа. Притеснявам се с, преценявам се от точка 10, където става въпрос за данни за неравенство през 2009 година. Това не е грешка на самия докладчик, това е проблем, който съществува и може да го погледнем във връзка с точка 17, където се подчертава че има данни от само 19 държави членки, но не от останалите. Искам да кажа следното на докладчика без да се взема каквото и да било от този доклад, който е отличен. Данните, които са взети предвид тук, дали не може да получим някаква представа за общата тенденция? Има ли сближаване или има раздалечаване? И а, по отношение на това, което каза господин Росбахер за областите в Австрия. Някои от тях пасват в областта сближаване, други в областта способност. В Австрия регионите по сближаването, те всъщност работят ли заедно с тези, които са по областта за конкурентоспособност или какво? Мирослав, имате думата съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Аз само ще се огранича до благодарности към всички вас, колеги, за коментарите и за дадената оценка, както и за вдъхновяващите идеи. Нямам време сега да отговарям на всички повдигнати въпроси, но трябва да кажа, че междувременно забелязах, че някои държави членки за които твърдя тук, че изостават, започват да наваксват. Всъщност, междувременно, докато съставях доклада, започнаха да, да наваксват тези държави. Например, моята държава Словакия, където имаше избори и има сега ново правителство, то се справя много по-добре и по всички дисциплини, свързани с регионите, използването на тези средства. Имаше въпрос за сравнимостта на данните. Това е методологически въпрос и а, трябваше да констатирам, че някои държави членки са попълнили въпросника в различен момент от други, затова а, се осложнява още повече сравнението. А, но трябва да кажа, че съм умерен оптимист за бъдеще, защото държавите членки все още разполагат с време за а, използването на различни средства от различни фондове до 2015 година всъщност, защото след окончателното приключване 2014 ще има още две години, през които ще могат да се използват тези средства и а, всъщност окончателните констатации ще са 2015 година и тогава най-вероятно много държави членки ще постигнат доста по-добри резултати резултати, отколкото те са постигнали в момента в средата на периода. Искам да приканя всички вас да контактувате с мен, да дебатирате различни въпроси и да представите своите изменения и това според мен ще ни доведе до един много добър а, доклад. Йоханес Росбахер, искате ли да коментирате? Благодаря, госпожо председател. Искам само да ви благодаря за това, че ме поканихте да говоря пред вашата комисия. Тоест, Кога, какъв доклад и отчет да бъде представен е въпрос, който може дълго да се разисква. Аз съм тук на ваше разположение и извън на залата също съм на разположение, защото мога да взема отношение, но не искам да забавям дебата и да се намесвам в дневния билет. Така неблагоприятно. Господин Росбахер е готов да продължи дискусията от Виена, ако някой от вас проявяват интерес към най-добрите практики, които той очерта. Благодаря още веднъж. Благодаря благодаря Роспах, на господин Роспах. Крайен срок за изменения 6 часа 3 февруари. Следваща точка от дневния ред. Доклад на Олдрих Фласък. Имаме 20 минути за доклад. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки. Олдрих, имате думата. Госпожо председател, дами и господа, Първо, искам да дам висока оценка на това, което свърши Мари Смит. Санче Шмидт от Комисията по култура, тъй като тя е водещата комисия за този доклад. Искам да благодаря на колегата Смокова за сътрудничеството. Поддържам връзка с нея и с други колеги, които помагат за изготвянето на доклада. Становището се основава и на допитване до партньорите от местните и регионални власти. Използвахме конкретно и доклад на Комитета на региона, който обсъди темата през есента. Госпожа Ковачукова от Южна Морави отговаряше за доклада. Използвахме и отговорите на общини и регионални власти – които бяха дадени в процеса на обществено допитване по изготвянето на Зелената книга. Становището е на разположение, можете да го прочетете, предполагам, че е пред вас. Искам да изтъкна следното. Що се отнася до Европейската комисия, трябва да извършим анализ на резултатите от отпуснатите средства от европейските фондове за културната и творческа индустрия – трябва да извършим оценка на приносът на тези средства. Това ще е една от възможностите, които ще ни дадат допълнителен растеж. Трябва да ангажираме повече частния капитал, да насърчаваме публично-частното партньорство в областта, за да могат инвестициите да са устойчиви в дългосрочен план – а не всичко само да се свежда до едно упражнение по освояването на средства. Както знаете, Зелената книга е едва началото на политическия процес на взимане на речения и аз съм твърдо за допълнителен развой на събитията в тази сфера. Ние не трябва да се стремим към строга нормативна уредба, трябва да прибегнем към открития метод на координация, в който участват регионалните и местни власти. На последно място аз самата ще внеса няколко изменения по текста. Господин Миколашев каза, че дължината на докладите е ограничена. И това е един, един от начините да включим важни моменти в становището, а именно чрез изменения. Първо, относно новите инициативи, дигиталната програма за Европа, искам да подчертая важността на дигиталната новаторска технология за културната и творческата индустрия. Изразявам и подкрепа към използването на нови технологии, колективната дигитализация, която може да изиграе много важна роля в сектора. Трябва да, почертае, да се почертае значението на европейските столици на културата, като пример за европейски проект, който дава възможност да се вдъхне нов живот в градовете, да станат по-привлекателни, времено се дава възможност за обмен на челен опит между държавите членки. И последното изменение, за което искам да спомена, то касае партньорствата между общините или побратимяванията. Смятам, че Европейската комисия може да направи повече в това отношение, затова искам да я призова заедно с Сдруженията на местните и регионални власти да обедини усилията си и да се опита да постигне напредък в тази сфера. Аз сами знам колко голям е потенциалът на проекти за побратимяване, за културния потенциал. Това е от мен. Очаквам вашите забележки и евентуални предложения за изменения. Шон Кели е първи докладчик в сянка. Две минути имате. Ще ви моля да послушате за пример на останалите. Благодаря, това е важна тема. Хубаво е, че обръщаме внимание на потенциала на културната и творческата индустрия. Те крият голям потенциал за нас в Европа, в поредица линии. Много хора не отчитат приноси на тази индустрия. 2,6 на 100 от БВП идва от нея. 5 милиона работни места са разкрити в сектора. Независимо от всичко това, много хора не гледат на културния и творчески сектор като основен, основна стопанска дейност. Също въпроса е за туризма. Той не е засегнат в Зелената книга. Това е въпрос, който трябва да бъде отчетен. Използвани са някои структурни фондове за разработване на твърдата инфра... инфраструктура, необходима за този сектор, като е, зали, и така нататък. Това е важно. Но има един основен аспект, който е част от стратегията за 2020 година и не трябва да бъде пренебрегнат. Високоскоростна, широколентова връзка, която да е осигурена за цяла Европа. Културни и творческия сектор не зависи от географското разположение, той може да стигне навсякъде технологията, музиката, филмите могат е, да се развиват навсякъде и това е определено въпрос, по който трябва да поработим. Не трябва да разглеждаме само социалните аспекти, а економическите ползи от развитието на културния и творчески сектор. Това е въпрос, който мисля, че заслужава голямо внимание. Също така трябва да се осигурят финансови средства за този сектор – Много често те не фигурират в бизнес плановете на кредитните институции, като банките. Ако могат да съберат заемен капитал, ще могат да привлекат партньори, Трябва да се обърне внимание на въпроса за използването на заемни средства в е, сектора. Така наистина ще може да се отключи потенциала на културния и творческия сектор. Ще се гарантира културното разнообразие ще се запазят културните аспекти в различните части на Европа, било то отдалечени райони или основни градове, ще се разкрият и повече работни места в сектора. Благодаря. Други доклад се сянка искат ли думата? Алфонс? Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи, за да не отежнявам дневния ред. Нашата група се отнася положително към това отчитане на творческите индустрии стратегията за регионално развитие. Интересно е наистина днес да се занимава с тази тема Европейският парламент. Струва ми се, че поставените въпроси, поставената теза е така логична и нямаме възражение. Само нещо в допълнение – суровината, с която разполагаме в тази сфера, е, е културното многообразие е, в Европа, но днес има култури е, в Европа, които изпитват трудности. Заплашени са от изчезване, защото не ги подкрепят достатъчно Европейският съюз или държавите членки. Смятам, че това трябва да бъде подчертано в доклада. То трябва да бъде посочено. Защото ако изгубим част от богатството на Европа в сравнение с другите развити региони, е, на света. Е, това ще рече е, голямо разнообразие на много култури, при гъсто население, на малко територия. Това би било контрсенс. Затова би трябвало да не изпадаме в такова положение, да не предприемаме никакви действия спрямо културите, които изпитват трудности. Благодаря ви, Констанс. Ich bin nicht Frau Smolkova. Äh, sie hat mich aber gebeten, für Sie Ihre. Благодаря. Ще говоря от името на докладчика в Сянка, който е в болница в момента и не може да присъства в залата. Госпожа Молкова, иска да благодаря за проекта доклада и подкрепя всичките му елементи. Тя е доволна, че на културата и на творческата индустрия се гледа като на важно средство за местно и регионално развитие в Зелената книга. Тук има възможност за създаване на работни места в регионите, а и за насърчаване на конкурентната способността им. Искате да разгледаме по-внимателно въпроса за паричните потоци и финансирането. Един от големите проблеми за фирмите в сектора е именно използването на наличните финансови инструменти. Освен държавните и общински средства, трябва да се привличат и частни средства. Може да се използва и Европейската инвестиционна банка. Колегата е готова да подкрепи докладчика и новите идеи, които той би разработил. Госпожа Санчеш Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и аз на свой ред на докладчика за текста, който напълно съответства на предложенията, които аз направих доклада си в Комисията по културни въпроси. Е, ние си даваме сметка за двоякия характер на тези индустриални сфери. От една страна говорим за култура, от друга страна е, тези сфери е, допринасят за това утвърждаване на европейската идентичност и е, за преодоляване на бариерите в културното общуване, но най-сетне трябва да кажем, че това е економическа сфера, която може да е, допринесе за развитието на нашите територии и региони. Е, е, създават се работни места, създава се богатство. И аз съм уверена в ролята, която може политиката на сближаване да изиграе за развитието на тези индустрии. Това е достатъчно добре отразено в доклада. Засегната е и ролята на местните органи при използването на фондовете за сближаване и при изграждането на стратегии за развитие на регионално и местно равнище. Колегите е, споменават е, малките и средните предприятия. Е, това не е направено в достатъчна степен в доклада. Когато работи едно малко или средно предприятие в сферата на културата, е още по-голям проблема му, отколкото при други предприятия, защото е много по-труден достъпа до финансиране. Това са бележките, които исках да направя. Благодаря. Петър Зиман. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch man hat sich благодаря, госпожо председател. Нека и аз благодаря на господин Власък за неговия обхватен доклад. Предлагам да се допълни нещо. Говорим за творческите индустрии. Културата е част от творческите индустрии, но творческа индустрия е нещо много по-широко като понятие. В точка 2 се говори за инсталации. и трябва да обърнем внимание на инсталациите и съоръженията за образование, с цел обучение в различните е, е, териториални единици. Е, това е много важно. Трябва да имаме творчески центрове в различни е, региони на Европа. Е, можем да обърнем специално внимание на разработването на веб страници, е, медийното право центрове за започване на дейност, инфраструктура, инфраструктурата въобще за стимулиране започването на творческа дейност е нещо много важно. В Германия, например, тези индустрии могат да генерират по-голям дял от брутния вътрешен продукт, отколкото автомобилостроенето. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, от името на групата на либералите искам да взема отношение към проекта на доклад. има зелена книга за творческата индустрия. към тази индустрия може да се гледа и от економически ъгъл. Трябва да кажа, че много от хората, които се занимават с култура, всъщност работят на доброволни начала. Не бива да забравяме доброволците. Е, сега, от какво се нуждае културата и що е култура, е въпрос, по който могат да се водят много спорове. Някои ще кажат, че културата е невъзможна и немислима без финансиране от обществени фондове. Не вземам отношение към този въпрос. Но смятам, че комисията справо обръща внимание на а, индустрията, свързана с културата и творчеството. Трябва да а, следим целите, към които са ориентирани действията ни и начина на извършване на тези действия. Е, би трябвало е, да има някакъв е, начален капитал, за да има излъз, достъп до финансовите пазари. Някои проекти вече бяха цитирани от други колеги. Знаем за такива инициативи, при които се финансират академии. Господин Зиман има доста обширни познания по темата. Подобни инициативи са много съществени. Аз специално отдавам голямо значение на факта, че ако има субсидии, а, те ще бъдат ограничени и по размери, по време траене, а, просто ще а, осигурят достъп на хората до пазарите, но след като веднъж ще попаднат на пазарите, ще трябва да се оправят а, сами. Идеята на Зелената книга е, че не би трябвало субсидиите да са постоянно явление. Според а, либералите, това е, е правилният подход. И сега е, колегата иска ли е, да каже нещо като последна дума? Не, че настоявам. Докладчикът. Благодаря за коментарите. Ще се опитам да откликна на всички тях. Водих си внимателно бележки. Благодаря, колеги. 3 февруари, 6 часа вечерта е срокът за внасяне на изменения. Точка 5 от дневния ред следва е, становище на Софи Окони за единния пазар за предприятия и растеж. Благодаря, госпожо председател. Това е проект на становище. който е предназначен за Комисията по вътрешен пазар. Тя е водеща по темата. Е, в комисията ИМКО ще е, се направят три доклада. Един доклад за единния пазар за предприятията и растежа, друг доклад за единния пазар е, за европейците и трети доклад относно управлението и партньорството в единния пазар. Настоящият проект на становище, госпожо председател, беше от много голямо значение за мен. Важно е регионалната политика тук да бъде взета предвид и нашата комисия да изрази становището си за акта за единния пазар. Всъщност, единният пазар е сърцевината на европейския проект. Той е създаден през 50-те години и вече е единен пазар. Днес Европейската комисия ни предлага да направим още една стъпка в доизграждането на единия пазар в полза на гражданите, както и на предприятията има връзка между единия пазар и регионалното измерение и тази връзка е много силна. Затова е, е задължително гласът на Комисията по регионални въпроси да бъде чут и да изготви становище по акта за единия пазар, предназначено за комисията ИМКО. Според мен регионалната политика и вътрешният пазар е, са взаимно свързани политики. Те взаимно се допълват, като и двете правят Европа по-силна защото допринасят за по-голямо единство, по-висока конкурентоспособност. Конкретно по проекта на становище. Имам известни ограничения при изготвянето му. Най-напред, във връзка с трите доклада в комисията ИМКО, е, ние не можем да дадем становище по всеки от тях. Е, като регионална комисия можем е, да дадем становище само по един от докладите и избрахме доклада за единния пазар и предприятията, защото там а, има по-ясна връзка с регионалното развитие. По другите два доклада а, ще имаме по-ограничено участие. Освен това, сме ограничени и от към броя думи, които можем да използваме, изготвяйки становището. Така то ще бъде много кратко. Сега, по съществото. Първо, като цяло, одобрявам инициативата на Европейската комисия – при което се отчита значението на регионалното измерение за изпълнението на акта за единния пазар. Това е един повод отново да подчертаем необходимостта от укрепване на вътрешния пазар, което се постига и чрез регионалното развитие. На второ място ми се иска да припомним голямата роля на регионалната политика, както вече казах, за функционирането на вътрешния пазар чрез изграждането на инфраструктура. Какво ще рече това? Където и да се намира едно предприятие, независимо дали е близо до голям център или отдалечено от него, то трябва да има равнопоставен достъп до пазара. Тук е силата на регионалната политика. Тя може да се намеси с цел постигане на социално изравняване и териториално изравняване. И а, е, това а, е, бе а, е, отчетено и а, от комисаря в петия му доклад. И на трето място по отношение модернизацията на предприятията в единния пазар. А, тук а, този въпрос се отчита а, в програмирането в регионалната политика. Трябва да бъдат премахнати както видимите, така и невидимите а, граници, които а, пречат на предприятията. И това може да се постигне чрез регионалното развитие. Най-сетне ще направим и предложения по отношение акта за единния пазар. Вие можете да прочетете тези предложения в детайли, но ще ви дам някои примери, за да не отнема много време. Например, разработване на нови финансови инструменти в, допълнение към регионалната политика – е, говори се за проектни облигации. Защо да не се иде и по-далеч от гледна точка на финансиране, е, при което да е възможно да се доразвият инфраструктурните съоръжения, например транспортните. Второ решение трябва по- е, категорично да се действа за въвеждането на директивите в националното законодателство. Задължително е държавите членки да въведат директивите и в това отношение трябва категорично да се настоява на въвеждането. И най-сетне трябва да има бюджет е, за целта териториално сътрудничество. С колегата Мари Терес е, сме се превърнали в посланици на е, териториалното сътрудничество. Необходимо е, интересът от териториално сътрудничество да бъде поставен в центъра, защото то е нещо много важно за регионалното сътрудничество. Това са три от нашите предложения и има и други. Смятам, че ще представлява интерес общото им обсъждане. По отношение на този проект на становище, имаме график. Вие е, ще ми кажете, госпожо председател, в какъв срок трябва да бъдат внесени измененията. Но приемането от Комисията по регионално развитие трябва да стане на 28 февруари. Благодаря. Имаме двама контрадокладчици. Хайде, Риле. Äh, Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка също така вземам същата позиция и в Комисията по вътрешен пазар. Искам да кажа, че мненията тук изразени са много добри, но конкретно тук в нашата Комисия по регионално развитие отговаряме конкретно за някои неща. На първо място искам да ви помоля да разгледате въпроса за общественото финансиране. Комисията казва, Европейската комисия казва, че ще има оценка по този въпрос и до времето, когато ще дойде приемането на, господин, на, на становището на господин Олдрих, а, това ще трябва да се разгледа. В четвъртък ще има и зелена книга и ще трябва да направим и декларация от страна на нашата комисия по отношение на определянето на различните приоритети и средства. Това е нещо свързано с упрастяването. Както господин Влашек каза, не, не чух първия път името ви както трябва, за което се извинявам. Трябва да се възползваме от възможността, че комисия, Европейската комисия прави този доклад. Мисля, че това трябва да се подеме и като мотив в този доклад. Другото нещо, което трябва да кажа е засилването на сътрудничеството. Ако прочетем договора от Лисабон, осъзнаваме, че местните и регионални власти имат по-силни права. По отношение на управлението, акта за вътрешния пазар на Европейската комисия посочва, че трябва да има консултации с а, местните власти. В а, алинея 48 се говори че а, има много различни а, въпроси, по които трябва да има консултации с а, потребителите консултациите с местните и регионални власти трябва да става много по-засилено в бъдеще по силата на договора, което означава, че всичко това е в рамките на правомощията на нашата комисия. В крайна сметка, местните и регионални органи прилагат на място европейските закони и за това те трябва да бъдат активно включени. По отношение на пакета мерки от общ интерес. Тук алинея 28 господин Барние обеща пакет от мерки за тази година. А освен това, посредством системата ЕМИ, можем да видим един хубав пример за упростяване на администрацията в Европейския съюз. Аз обаче задам въпрос дали това наистина е така. Трябва внимателно да проучим тези въпроси преди да ги разпространим из цяла Европа. Благодаря сега Кирстин Вествар. Благодаря, госпожо председател няколко предварителни а, бележки по а, акта за вътрешния пазар. А, текста е доста обещаващ, но това е само в, може би, някои части. В други части той е доста изтънял по отношение на политическите аргументи. Всички пунктове, вероятно, са необходими, но няма а, цялостен план за ползите. Принципно това е а, един а, списък на комисията за изчистване на някои неща, без да има цялостен пакет от мерки. На първо място комисията започва с необходимостта да се развива стопанска дейност и на второ място чак се поставят потребителите. Комисията винаги казва, че гражданите са в сърцевината на вътрешния пазар. И въпреки това, Европейската комисия не е извършила а, оценка на социалните въздействия а, от законодателството за вътрешния пазар. Това е една обща бележка. По самото становище искам да благодаря на госпожа Огани за този проекто текст. Той е много добър, тъй като съдържа доста добри идеи и ясно а, в него личи регионалния подход. Имам няколко изменения, които ще изпратя може би сега да ви разкажа ключовите неща. В първа точка приветства предложенията на комисията, се казва в първа точка. Да, съгласна съм, но въпреки това не е доизяснено, въпреки че предложенията на комисията с са а, свързани с всичко друго, но не и с оценка на социалното въздействие, което според нас е важно. Във втора точка, а, сякаш а, тук се твърди, че а, единия пазар а, е на разположение на регионите. Обаче тук всъщност трябва да се каже как точно регионите са важни за единия пазар, за да може взаимоотношението да е в двете посоки, а не само в едната. Т.е. че регионите са важни за единия пазар, как и това да е обратното. Регионалната политика била важна, се твърди, за развитието на единия пазар, вътрешния пазар. А, мисля, че тук трябва да сме по-ясни каква е важността на регионите за единия пазар и обратното. В седма точка принципа за условност, поставяне на условия. Тук имам няколко въпроса, госпожа Оконие. Тук се задава на първо място въпроса дали тези условия няма да са обект на злопотреба. Аз не съм напълно сигурна, че сме компетентни да се произнесем по този въпрос в нашата комисия. Но така или иначе, цялостно становището е добре балансирано, особено според сроковете, които са зададени. Искам да поздравя отново госпожа Окони. Микаел Толер, искате ли да говорите? Не. Олдио Гласев.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 Искам да подчертая. Като че ли няма превод на всички езици. Е, ще повторя тогава това, което казах. казах, че ролята на местните органи е незаменима от практическа гледна точка. И впрочем, е, добре познаваме проблемите, е, свързани с туризма. Там а, говорим за инфраструктура. Следователно трябва да постигнем необходимото равновесие. Равновесие между защитата на околната среда и инфраструктурата. Νομίζω ότι αν ήταν να προσφέρουμε ουσιαστική υπηρεσία στις συζητήσεις... Господин Огоракис има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да а, се вземат предвид новите пазари и също така трябва да се а, разгледат сегашните резултати. Те не са, кой знае колко добри. Има 20 милиона безработни. Цялата идея за Европейския съюз е поставена под въпрос. За това на нас ни е необходим механизъм за подкрепа, като говорим за вътрешен пазар, засилване на вътрешния пазар. Трябва да имаме предвид, госпожо председател, че регионите в Европейския съюз са отчаяни и много хора ще зададат въпроса каква е ползата. Има едно изследване, което е направено след началото, стартирането на вътрешния пазар и там се казва, че вътрешния пазар не отчита а, реалните нужди на хората и техните семейства. Нека да бъдем внимателни, защото сме достигнали до един етап, а, в който се включва и унгарското председателство и ни говори за а, своите намерения, но в крайна сметка големите компании, корпорации диктуват условията. Всъщност в тези политики не се обръща внимание на тези, тази неравнопоставеност и мисля, че това е необходимо да се вземе предвид, когато става въпрос за вътрешния пазар. Мари Терес Санчес. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Софи Окони за съдържанието на нейния доклад. Разбира се, не се съмняваме в значението на териториалното измерение за задълбочаването на вътрешния пазар. Често пъти има фрагментация фрагментиране, което пречи на конкурентоспособността на предприятията, има пречки от административен характер, по-големи отколкото границите. Е, за това е, премахването е, на пречките пред трансграничното сътрудничество е източник на ръст и има място за задълбочаване на вътрешния пазар чрез регионалното развитие. Гражданите би трябвало да бъдат в центъра на единния пазар и те са от основно значение за регионалната политика. Разбира се, трябва да се разшири бюджета на а, териториалното сътрудничество. Този доклад ще даде повече доводи в тази посока. Необходимо е, е да се използват средствата за подпомагане, но разбира се, те трябва да се използват по такъв начин, че да не се нарушава конкуренцията между различните економически субекти. <clears throat> Dit, heel goed dat vanuit de regionale commissie wordt gereageerd op. Благодаря. Много добре е, е че е, реагираме е, в тази дискусия за задълбочаване измеренията на единния пазар. Говори се за териториалното измерение, да, мисля, че би трябвало да се ангажираме в по-висока степен, за да могат съответните инструменти да станат по-ефективни. Сега. Не знам, ако има проблеми с общуването на различни езици от, един, от едната и от другата страна на границата, дали не е редно да помислим за тяхното преодоляване, за да се стимулира сътрудничеството. Но е прекрасно да водим а, този дебат. Трябва а, да бъде създадена една междинна категория между а, категориите конкурентоспособност и териториално сътрудничество или изближаване, но имаме правила, в различни посоки, включително а, и за преходните периоди. Не знам а, на къде да тръгне гласуването. А, и само една бележка. Последна. В Европа в Европа се върви към специализация. Пояснявам. Регионите в известен смисъл се специализират в автомобилостроене, в биотехнологии и като че ли тенденциите тук се задълбочават. Значи е, има е, известно групиране и за това е, единия пазар придобива още по-голямо значение. Ние сме направили невероятни инвестиции. Помислете за тези в Гърция и говорим за е, единен пазар, в който трябва да си сътрудничат представители на различни интереси. Ако искате този пазар да функционира добре, ако искате да се сближите, би трябвало да се преодолеят всички бариери, те да бъдат премахнати. Тогава от економическа гледна точка ще постигнете и по-големи успехи. Ерминия Мацони, плиз. Грация, президенте. Ю. Госпожа Мацани, благодаря, госпожо председател. Приветствам проекто становището, което е представено на нашето внимание. В него са направени добри предложения, към съответната ресорна комисия относно насоките, които трябва да бъдат следвани. Е, повдигат се и редица въпроси, на които нашата комисия трябва да обърне във връзка с бъдещият развой на събитията по линия на регионалната политика и политиката на сближаване. Доволно съм от предложенията на докладчиците в сянка. Вътрешният пазар трябва да отчита на първо място гражданина, който е в основата на единния пазар. В комисията обсъдихме становище, което ние самите разработихме за комисията по вътрешния пазар и Комисията по петициите на тема правата на гражданите. Повдигаме въпроса, че трябва да се предвидят съответните гаранции за потребителя. Само, че този въпрос не е добре отразен в становището. Нашата комисия е доста сведоща по развитието на регионалните политики за сближаване, които имат за цел за преодоляване на дисбаланса и създаването на равнопоставеност за всички. Като започваме от гражданите. Съгласен съм с това, което се казва за условността в точка 7.2, въпрос на който трябва да обърнем внимание – Обръщане внимание на този въпрос, както каза госпожа Алкони, тук трябва да дадем прецизни насоки, а не да провеждаме общ дебат по този въпрос. И на последно място, регионалната политика има за цел инвестиции, но също и развитие. Под последното нямам предвид екзистенциалното развитие, трябва да се постави акцент върху социалните и економически различия между регионите. Те трябва да бъдат преодолени и този въпрос има малко по-различни аспекти от оказването на помощ. Благодаря, Микел Тойра. Благодаря. Нямах намерение да взема думата но останах с впечатлението, че, що се отнася до този доклад, трябва да прецизираме някои дефиниции, да прецизираме някои въпроси. Има проблеми, които трябва да се решат във връзка с регионалното развитие в Европа Визираме економическите различия в Съюза, които създават напрежение, дисбаланса между държавите членки. Конкурентоспособността, разделението на труда са въпроси, които са актуални за редица региони – Смятаме ли, че в един свят, където има ограничени и все по-малко ресурси, ще подобрим благосъстоянието и сближаването, при условие, че губим своята конкурентна способност в световен мащаб. Има економически системи, които изпитват трудности Може би не съм разбрал точно това, което каза колегата. Когато критикуваше пазара, трябва да видим статистиката, която сочи, че вътрешният пазар е довел до увеличаване на благосостоянието в Съюза. Очевидно е, че има регионални различия, но регионите станаха по конкурентноспособни е, Други имат проблеми, защото не са конкурентноспособни. способни. Тук не визирам конкретни държави. Даже и в конкурентоспособните държави има изощаващи региони. И така как се вписва в този контекст регионалната политика? Искам да благодаря на докладчика, защото нейното становище се движи по, в правилната посока. Тя говори за мисията на регионалната политика, въпрос по който спом... говори и друг колега. Трябва да подсилим своята конкурентоспособност, да инвестираме в инфраструктурата, в квалификацията, за да придобием по-голям пазарен дял. Регионалната политика трябва да бъде насочена към повишаване на конкурентоспособността. способността. В хода на дискусията видяхме, госпожо председател, че трябва да се свършим, свържем с Марио Монти, комисарят по вътрешен пазар, за да обсъдим тези въпроси, тези важни въпроси с него. Може да чуем какво мисли и директно самата комисия по тези въпроси. Това е което искам да кажа аз във връзка с дебата. Благодаря, Франсуа Фонсибле. Благодаря, госпожо председател. Докладът е наистина интересен и по това няма смисъл да се говори. Вярно е, че е, единният пазар предполага динамизиране на економиката и укрепване на потенциала с цел подобряване живота на европейските граждани. Но единият пазар не съдържа по природа е, онези елементи за уравновесяване, които са присъщи на обществото. И има е, една глава тук, е, разширяване на солидарността в единния пазар. Значи въпросът за солидарността е същностен. Не можем е, от това да правим идеология. Говорим за реален проблем значи, а, когато повишаваме конкурентоспособността, а, може лесно а, да се а, подобри положението на регионите, които са най-благоприятно поставени. Смятам, а, че а, по 50-те предложения, с които разполагаме, е, това не е засегнато в достатъчна степен. Ако може докладчикът да го отрази, това ми е слабо място. Uh, Благодаря, госпожо Окони. Искате ли да вземете думата? Не. Искам само да кажа, че е, че с голямо внимание изслушвам разискванията, становищата. Е, ще е, си водя е, внимателно бележки за всичко, което казват колегите. Ламберт Ван Нисълрой каза нещо интересно за междинната категория. Обратно на сегашната подкрепа за извеждане от експлоатация, която се дава един път за един период на програмиране, не може ли да се помисли за една по-дългосрочна система на подпомагане, която да укрепи регионалната политика и политиката на сближаване? Мисля за категория 6 при междинното подпомагане. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията по този доклад. Искам да уведомя колегите, че срокът за внасене на изменение, както и при другите доклади, е 6 часа вечерта на 3 февруари. Искам да ви уведомя, че имаше още два доклада, които трябваше да обсъдим днес – докладът на господин Гайер за освобождаване от отговорността за 2009 година и на господин Карон като, за Европа като туристическа дестинация. Със съгласието на докладчиците се опитваме да ги отложим за утре. И сега ще проведем среща с представител на унгарското председателство. Казват ми, че министърът е вече тук. Тоест, можем да преминем към точка 9 от дневния ред. Драги колеги, бихте ли заели местата си? Започваме срещата. При нас е, е министър Томаш Фелечи, който отговаря в унгарското правителство за националното развитие и задълженията му включват политиката на сближаване, за която той ще отговаря при унгарското председателство. Знае, че той работи в Брюксел интензивно, влиза от една среща в друга. Благодарим, че идва на тази среща и с нас. За нас е много важно да ви изслушаме. слушаме. Е, надяваме се на добри отношения с председателството по време на неговия мандат. Ще започнем с въведение от страна на министъра, след което ще чуем коментари и въпроси, които вие бихте искали да поставите. Приканвам ви всички да седнете за да започнем срещата. Онези, които имат да си говорят за нещо друго, моля да излязат навън. Господин министре, е, просто ви моля да започнете. Uh, Благодаря, госпожо председател. Uh, Надявам се, че всички ме чувате. Преди да премина на унгарски език и да представя приоритетите на унгарското председателство в тази сфера, искам накратко да представя себе си. И е, да е, ви кажа е, какво прави Министерството на националното развитие в Унгария. Преди 7 месеца сформирахме ново правителство – което бе създадено е, Министерство за интегрирано управление на ресурсите. Това е Министерството на националното развитие, което следи е, политиката за развитие на страната, е, енергетиката, климата, транспорта, далекосъобщенията държавните активи, държавната собственост и политиката, свързана с обществените поръчки. Това е мащабът на нашата дейност, обхватът на нашата проблематика. Моето задължение, освен това, е да представлявам унгарското председателство досежно въпросите на политиката на сближаване и регионалната политика. И сега преминавам на унгарски язик, за да представя програмата на председателството. Благодаря ви. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, Мандатът на нашето председателство е между петия доклад а, а, за сближаването и разисквания път след 2013 година. Затова това в края на мандата ни държавите членки би трябвало да имат обща позиция за бъдещите насоки на политиката на сближаване, основните приоритети в нея и взаимодействието и с други сфери на политиката. Бихме искали да подготвим почвата за работата на полското председателство по въпросите на сближаване, така че да гарантираме успехи на тяхната работа, особено що се отнася до пакета нормативни актове за след 2013 година, който предстои да бъде обсъден. Сега държавите, членки на техническо ниво, през изминалия период водиха доста неформални дискусии. Поради значението на сферата обаче, унгарското председателство би искало да промени тази практика и да отдаде голямо предимство на тази сфера на политиката. Господин Орбан бе основен оратор на форума за политиката на сближаване, именно по тази причина. Уважаеми евродепутати, ние е, високо ценим работата ви, защото знаем, е, че стоите твърдо зад политиката на сближаване. Е, вие поставяте проблеми, правите предложения, задавате въпроси от голямо значение за нас. Те са много съществен отзив, който постъпва при нас и ни помага да формулираме по-добре политиката. Затова смятам, е, че е, унгарското председателство неизменно ще бъде е, ваш партньор партньор и на парламента, и на съвета. За да осигурим максимално ефективно сътрудничество, унгарското председателство периодично ще дава информация на членовете на вашата комисия. Ние бихме искали да утвърдим ролята на политиката по сближаване в съвета. Смятаме, че е легитимно на заседанието на съвета през юни 2011 година успеем да е, обобщим най-важните послания за тази политика, е, формулирани през е, първата половина на годината. Бихме искали темата да влезе още в дневния ред на заседанието на съвета по общи въпроси на 21 февруари. Планираме да организираме обаче и през май неформално заседание на съвета на министрите в Унгария за бъдещето на политиката по сближаване и териториалното развитие. Приветстваме публикуването на петия доклад от комисията. Съгласни сме с констатациите в този доклад по-голямата е, им част и с предложенията, но смятаме, че тези е, препоръки е, трябва да спомогнат за изковаване на истински обща позиция на държавите членки. В предварителен порядък можем да кажем, че осъвременяването на политиката по сближаване е от общ интерес за всички държави членки. Практическият опит от досегашните предизвикателства показва, че умерените промени следва да бъдат приветствани, когато те допринасят за постепенно усъвършенстване и така отчитане на фактите от действителността. ние не преразпределяме богатства чрез тази политика, а разпределяме средства. И е, всеки регион би трябвало е, да използва тези средства е, за стимулиране на своя потенциал, растеж и конкурентоспособност. В разискванията за политиката по сближаване трябва да вземем предвид стратегията към 2020 година и нейното изпълнение когато работим по инфраструктурата, това трябва да създава необходимите предпоставки за повишаване на конкурентоспособността. При изпълнението на проектите, въпреки че средствата не са достатъчни вследствие на кризата, трябва да се стремим към по-ефективно освояване на тези а, финансови средства. Трябва да премахнем излишната бюрокрация, да направим нормативната уредба по-прозрачна, да я упростим. Същевременно, Не трябва да се отклоняваме от принципите за предпазливо управление на е, средствата. А ако настояваме на стриктно изпълнение на изискванията, ще намалим нередовностите. Е, има някои стратегически теми, които е, ще ни позволят да усъвършенстваме законодателството, имайки предвид особеностите и изискванията на държавите членки. През нашия мандат бихме искали по-специално да обърнем внимание на следните. Да е, намерим пълно съответствие с целите на стратегията за 2020 година, да засилим връзката между политиката на европейско ниво и националните програми, да имаме подход ориентиран към резултатите, да имаме интегриран подход съгласуваност между това, което правят различните фондове и да наблегнем върху ролята на Европейския социален фонд. Сега ще се спра по-отделно на всеки от тези елементи. За да постигнем съответствие с целите на стратегията за 2020 година и да възприемем тематичен подход, се нуждаем от конкретизирани задачи, но с оглед изискванията на национално, регионално и местно равнище. Значи, политиката по сближаване трябва да съответства на стратегията за 2020 година. Всъщност, политиката по сближаване е едно от най-важните, но не единственото средство за постигане на целите на тази стратегия. Освен конкурентоспособността, трябва да имаме предвид, че политиката за сближаване е насочена и към постигане на солидарност – Политиката по сближаване е, има решаваща роля за подпомагане на регионите да оформят бъдещето на Европа. Трябва да се възприема местния подход, местният принцип, защото ако не изхождате от потребностите на място, не можете да постигнете стратегическите цели. Смятаме, че управлението на много равнища е най-добрият пример в това отношение и най-доброто средство за претворяване на политиката по сближаване в действителността. Макар, че сме ориентирали погледа си към стратегията за 2020 година, не бива да забравяме специфичните потребности и спецификите на държавите членки и на регионите. Без една е, силна, стабилна политика по сближаването не е възможно да е, изградим силна Европа. Сега, тематичното изразходване на средства, разбира се, не може да компрометира единството на политиката по сближаване. Интегралният подход е от ключово значение, следователно. Затова унгарското председателство ще се стреми към равновесие и към постигане на синергия между отрасловите политики и политиката по сближаване като не се забравят интересите на всички държави, членки на Европейския съюз. За политиката по сближаване и в бъдеще трябва да има достатъчно средства, тя трябва да обхваща целия съюз и всички негови региони. Като разбира се, Котвата е принципът на солидарността, чрез който се помага на по-слабо развитите райони да наваксат. От друга страна трябва да се помогне и на тези региони, които изпитват структурни проблеми. Така всички държави членки ще извлекат полза. За да бъде повишена ефективността, прозрачността на политиката по сближаване, според нас от основно значение е, е да задаваме предварително резултатите – Значи, е, с оглед на резултатите трябва да задаваме задачите, е, да изготвим показатели и да контролираме е, процесите при максимална прозрачност като а, сме в състояние да а, оценяваме ролята на инвестициите независимо от другите економически фактори. Това а, ще повиши доверието към политиката по сближаване, а, ще повиши а, така степента на нейното възприемане на национално и регионално ниво. За да постигнем по-добри резултати, трябва да ползваме нови положителни стимули – Що се отнася а, до механизма а, за а, обословеност, а, равното третиране на държавите членки трябва да бъде водещо. Разбира се, стимули а, могат да бъдат използвани не само в политиката по сближаване, но и в други сфери на политиката. Изискванията и Санкциите трябва да бъдат прилагани при внимателно отчитане на евентуалните последици. Политиката по сближаване е възлов инструмент в интегрирането на Европа и за това единствено интегрираният подход ще допринесе за економическо, социално и териториално сближаване, за постигане на целите в тези направления. Това ще помогне и за така постигане на по-голяма мощ, за постигане на синергия. А, много внимателно ще обсъди унгарското председателство предложенията с оглед на Европейския социален фонд и неговото място сред структурните фондове. Защото, както знаем от практиката, комплексните подходи са за предпочитане. По-малко развитите региони се сблъскват е, с различни, но взаимно свързани проблеми, които са достатъчно тежки и могат да бъдат е, преодолени само ако Европейският социален фонд остане в рамките на политиката по сближаване. За да бъде повишена резултатността и прозрачността на предприеманите действия, трябва да помислим е, за е, разширяване е, на възможностите за участие е, в проекти, финансирани от фондовете. Що се отнася до изпълнението на проектите, смятаме, че има място за по-нататъчно упростяване, за ограничаване на административната обремененост при различните програми. Но начина по който постигате всичко това също има голямо значение. При прегледа на финансовия регламент се предлага модел за изпълнение на изискванията и модел за контрол. Те са отразени в петия доклад и бяха предмет на доста голяма съпротива от страна на държавите членки. Затова е още по-важно проблемите да бъдат ясно поставени и към тях да се подходи с желание за решаването им. По време на унгарското председателство ще, е, имаме непременно предвид, че голяма част от развиващите се процеси имат своите териториални измерения, е, че трябва винаги да имаме предвид е, перспективите на отделните региони и територии. И с оглед на бъдещето на Съюза е необходимо е, програмата за териториално развитие е, да бъде преразгледана и актуализирана. Тя е приета през 2007 година и до голяма степен не отговори на първоначалните очаквания. Едно от стратегическите задължения на е, нашето председателство ще бъде този преглед на програмата за териториално развитие. В този контекст е, ще обърнем особено внимание на управлението, териториалното устройство, усъвършенстването на контрола и проследяване изпълнението на програмата по места. Трябва да обърна внимание на факта, че за успешното изпълнение на стратегията за 2020 година е необходимо да отчетем важната роля на регионите и местните общности. Отчитането на спецификите от гледна точка на конкурентоспособността изисква да вземем предвид и местните специфики. Също така Териториалното единство ще го превърне в неразделна част от политиката по сближаване и е, ще намерим е, неговото място е, в програмата за териториално развитие. В това отношение възлова роля ще има и полското председателство, защото то ще трябва да изпълнява документа и да засили връзките с политиката по сближаване. От гледна точка на приемането на решенията, планирането, Програмирането и изпълнението трябва да бъдат изцяло съобразени с териториалния подход. Последиците на място е, трябва да бъдат е, винаги е, внимателно анализирани и да бъдат съобразявани приоритетите за развитие на отделните региони и общини. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, Следващото голямо предизвикателство пред съвета и пред парламента ще бъде подготовката за периода след 2013 година. Процесът на съвместно приемане на решение можем да започнем на време, ако комисията внесе нормативни проекти през юни тази година. И всъщност, възможно, най-рано. Извинявам се, Елизабет, искахте нещо да, каза, да кажете ли? Моля да ме включите в списъка на ораторите. Искам да приключа, казвайки следното. Ползвам този случай е, да предложа пълното съдействие на унгарското председателство за е, постигане целите на вашите усилия Надявам се, че и ние ще можем да разчитаме на вашето съдействие, защото се нуждаем от общи усилия с цел политиката по сближаване да навлезе в новия период и да функционира по-добре. Основният ни девиз ще бъде, че без силна политика по сближаването няма да имаме силна Европа. Силна Европа е, е знаковата инициатива на унгарското председателство. Силна Европа не можем да си представим без е, конкурентоспособност, без конкурентоспособно общество. Е, основно изискване е в тази връзка е, е политиката по сближаване. Благодаря, очаквам въпросите ви благодаря. Аз разбрах това, което казвате. Преди да дам думата на останалите, искам аз да спомена нещо. Мисля, че в момента има много въпроси и коментари. Искам да започна с Констанца Крел, която е координатор от страна на социалистите в нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Казахте, че без кохезионна политика няма Европа. Това споменахте в края на вашето е, експозе. Казахте, че това е ключов момент за унгарското председателство. Искам да ви попитам защо думата сближаване не присъства никъде в документа на, за програмата на а, председателството. Вие тук говорихте само за а, е, кохезионна политика за сближаване. Аз във вашия документ обаче виждам политиката за река Дунав, което явно е важно за Унгария, но ми се ще политиката по сближаване да се споменава изрично във вашия програмен документ, както бе направено сега. Съгласна съм с доста от нещата, които споменахте. Вие Казахте, че през следващите няколко месеца ще трябва да се занимаем с приоритетните въпроси. В момента сме стигнали до един а, кръстопът на кохезионната политика и трябва да знаем какво ще правим за напред. Искам да ви попитам в този смисъл какво ще предприемете конкретно в следващата половин година, за да гарантирате, че ще имаме подходящи финансови перспективи след това председателство, за бъдещия бюджет на Европейския съюз, какво ще означава това? Искате да има баланс между отрасловите политики и политиката по сближаване. Това означава ли, че политиката по сближаване ще бъде разпределена, така да се каже, с средства наполовина на тези, които 50% за нея и 50% за останалите. Или пък ще бъде разпределена тя като приоритети сред останалите сектори. Каква е вашата позиция по партньорството с местните и регионални власти. тук е много важно това за нас в Европейския парламент. Много е важно да чуем по въпроса за опростяването. Вие споменахте опростяването. Доста години вече се опитваме да го постигнем. По време на унгарското председателство имате ли някакви конкретни идеи, които ще приложите на практика? Ще ги приложите ли към сегашния програмен период или нещо, което е за след това, в следващите директиви? Ласло Сориан има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Моя въпрос е свързан с предходния. В комисията по бюджет, когато полагаме усилия да защитаваме политиката по сближаване и финансирането за нея, много често сме обвинявани, че да, да, това е така, но Сметната палата на Европейския съюз намира много грешки, много пропуски в изпълнението на програмите по политиката по сближаване. Смятам, че някои от тези грешки са свързани с бюрокрацията и доста често кандидатите трябва да изпълняват глупави изисквания често се предполага, че има злоупотреби, корупция от друга страна, какъв е плана на председателството да реагира на критиките от страна на Европейската сметна палата? И тук правя връзка с коментара на госпожа Крел, че е, дали опростяването ще направи по-прозрачни тези регулации, тези регламенти, дали това ще направи живота ни по-лесен, дали тази позиция лесно може да се защити тук парламента. Орджи Влашек има думата. Господин министър да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия и се възползвам от възможността да задам няколко въпроса. Споменахте значението за, на инфраструктурата и нейното подсилване, допълване. Това беше споменато от някои държави членки, защото това ще подобри конкурентоспособността в Европа. В началото вие споменахте някои конкретни аспекти от политиката по сближаване, освен другите и цели. Дали можете да ги опишете малко по-подробно? Втория ми въпрос, вие споменахте и с пълно право значението на връзката с местните и регионални власти и сътрудничество с тях при дискусията на бъдещето на политиката по сближаване. Вероятно ще има някои много важни събития по време на вашето председателство, но не успях да открия среща или някакво друго събитие, което да е организирано за тези власти. Т.е. среща между вас като председателство и тези местни и регионални власти. Планирате ли подобно събитие? Ако искате да отговорите на тези въпроси или бихте приели още и тогава да отговорите. От, от, от вас а, зависи. Карим Дели има думата. Продължаваме с въпросите. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл на господин министъра. Имам няколко въпроса. Радвам се, че градското измерение играе важна роля и се надявам да го видим а, широко разписано в е, една програма за градското развитие по време на унгарското председателство. Днес се занимаваме с въпроси като климатичните изменения, затоплянето, енергийната ефективност и така нататък. Искам да знам как ще се съсредоточите върху тази област. Това е първият ми въпрос. Освен това, вие споменахте управлението комисаря Хан защитава ролята на градовете. Вие по същия начин ли смятате, че градовете играят най-важна роля, защото тъй като климатичните промени се случват основно там и там могат да намерят всъщност своя отзвук и да има борба срещу тях. Вие виждате ли такава роля на градовете? И накрая за показателите, аз идвам от региона Ил де Франс и всъщност там виждаме, че неравенството се засилва вътрешно. С вашето председателство ще разглеждате ли въпроса за брутния вътрешен продукт. Мисля, че той не е добър фактор за характеризиране на регионите. Смятате ли, че има друг начин да се е, отвод. Може би да дадем думата на Джорджо Ставракакис и след това да дадем думата за отговори на министъра. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Предложението на комисията за бъдещето на политиката по сближаване, това, което получихме, е хубаво нещо – Имате обаче 6 месеца като председатели на съвета на Европейския съюз. Имате 6 месеца да направите нещо по тази област и се надявам, че както нашата комисия, така и Европейския съвет ще могат да допринесат за това. Имам два въпроса. Петия доклад за политиката по сближаване и предложението да се обвържат структурните фондове с макроекономически критерии. Вие а, положително ли гледате на това? И втория въпрос макрорегионалното сътрудничество в областта на политиката по сближаване. Каква роля има това? за този тип стратегия? Има ли финанси, които могат да се отделят или трябва да подходим различно? Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Честно казано, в отговор на госп госпожа Крел, нейните коментари, по-скоро въпрос, защо в програмата на унгарското председателство не се споменава никъде политиката по сближаване. Мога да повторя това, което казах в уводните си думи. Мога да ви уверя, че на 17 ноември първия път, когато имаше среща между унгарското правителство и комисията. След това имаше в Будапешта нова среща с комисията и унгарското правителство. И по време на двете срещи се обсъжда ключовата роля на политиката по сближаване и при двете срещи ние изпратихме посланието, че политиката по сближаване е ключов приоритет за унгарското председателство. Затова и тук мога да повторя, а освен това да добавя, това, че за нас политиката по сближаване е един от най-важните стратегически инструменти, който ще и би могъл да обслужи някои от основните аспекти на Европейския съюз. Това е една традиционна политика за наваксване възоснова на принципа на солидарност и другия политически транш аспект е необходимостта на Европейския съюз да подсили своята конкурентоспособност, при което политиката по сближаване трябва да получи специална роля. Тоест, значението на политиката по сближаване в програмата на унгарското председателство трябва да се тълкува като хоризонтален лайт мотив, който се появява във всеки конкретен аспект. Освен това, споменах, че развитието на инфраструктурата и факта, че политиката по сближаване трябва да а, покрива всеки регион в Европа възоснова на равното, равнопоставеното отношение и това а, да се включат а, региони, които, на които няма да им се налага да наваксват по основни критерии, а по-скоро да подсилват а, своята конкурентоспособност, това също не бива да се пренебрегва. Това е отговора ми по отношение на програмната брошура. Така че отново ви уверявам, че кохезионната политика е а, детерминанта. Тя е една определена твърда посока за унгарското председателство. Това е отразено в стратегията за река Дунав, стратегията за ромите, които са едни от основните а, приоритети за унгарското председателство. Сега да отговоря на втория ви въпрос. Смятам, че при изготвянето на бюджетите бих приел втората позиция, т.е. да има един ясен последователен подход, а не да има фрагментация по а, отрасли. От друга страна е ясно, че възникват най-различни въпроси по отношение на развитието на инфраструктурата. Нека да ви разкажа за два аспекта. Първо, транспортната инфраструктура и второ, енергийната инфраструктура, където има сериозна нужда за прилагане на отраслов подход и представяне на политиката по сближаване в тези два сектора, в тези два отрасъла. И смятам, че полето за маневри, с което разполага унгарското председателство за следващите 6 месеца, при дискутирането на финансовите перспективи след 2013 година, ще бъде по-скоро използвано на полето на министрите на финансите. Т.е. ЕКОФИН ще е комитета, който ще обсъжда финансовите перспективи след 2013 година. Но съм съгласен, че трябва вече да са готови а, всъщност предложенията по политиките, за да могат те да окажат влияние върху решенията за бюджета и за финансовите перспективи. Гледната точка на председателството е следната. Искаме да поддържаме тежестта на политиката по сближаване в европейския бюджет и искаме да задържим също така политическата роля и значимостта отразена в бюджета, която до момента е била придавана на политиката по сближаване. Така че Унгарското председателство смята като приоритет финансирането на политиката по сближаване и ние ще защитаваме тази позиция в предстоящите преговори. Това ще продължи по време на цялото ни председателство, но и след това, защото нашия подход към политиката по сближаване е дългосрочен. Смятам, това е отговор на няколко от въпросите, които бяха повдигнати тук. Смятам, че ако искате да промените системата, явно е, че е рисково да се пипа системата по време на втория цикъл мисля, че имаше действително въпрос по, по тази тема. Смятам, че измененията, промените трябва да се правят с оглед на бъдещето, защото в самия процес, докато той тече, не може да го променяте. Една многогодишна а, система може да не е а, стикована така, че не може да бъде прецизирана така, че да е подходяща и към края на периода и за функционирането на целия режим. Затова ясната ми позиция е, че би трябвало да планираме промени за бъдещето, в дългосрочен план. За дългосрочния план трябва да започнем да планираме сега. И а, съм уверен, че в а, мандата на унгарското председателство и по време на заседанието, официалното заседание на министрите през май, ще можем да достигнем до някакъв консенсус. Ще бъдем по-близо до такъв. Има и други проблеми, които са свързани с този аспект – Нека сега накратко да ги засегна. А пък по-късно, може би, ще имам възможността да ги разискам по-детайлно. По време на проблема за обословеността, сигурно смятате, че това е в цялата логика на системата. Когато говорим за значителни средства, които се надяваме да продължат да бъдат значителни и в бъдещия програмен период, трябва да се използват ефективно и по начин, който ги прави прозрачни. Вижда, вижда се как се разходват, т.е. аспекта прозрачност е засилен. Беше поставен въпрос по отношение на констатациите в доклада на Сметната палата. Според доклада от 2011 година, от 2008 година насам има значително намаляване броя на грешките и наредностите при прилагането на политиката по сближаване, което е показателно за факта, че сегашната система функционира и а, дава възможности за подобряване, за усъвършенстване. Смятаме в такъв случай, че мерките на комисията, предназначени за настоящия период, успяват да направят функционирането на системата по-надежно. Разбира се, трябва допълнително да усъвършенстваме и прецизираме системата. Това винаги е необходимо, но не би трябвало да правим драстични промени на този етап, тъй като се намираме в момента на кръстопът, тъй като самата система има в себе си вградени възможности за самокоригиране и създава предпоставки за по-нисък брой грешки, както е посочено и в констатациите в доклада. Смятам, че революционни промени не са необходими към настоящия момент. Освен това, Смятам, че следващата тема, на която е, трябва да отговоря, малко тук прескачам от въпрос на въпрос, но тук възниква въпроса за брутния вътрешен продукт и как трябва да гледаме на този индикатор. Ние подкрепяме подхода за оценка на БВП възоснова на покупателната способност. Бихме искали да се запази сегашната система и смятаме, че унгарското председателство би било за а, запазване на настоящата система за а, преценяване на БВП, което не изключва възможността някои държави членки да изберат друга методология, друг набор от показатели които да допълнят настоящата система. Т.е. да въведат свои допълнителни показатели, които са уместни на местно ниво. Затова на европейско ниво искаме да запазим набора от показатели, които съществуват в момента и а, предразполагат към еднородно прилагане, но не бива да изключваме възможността на национално ниво или на по-низко от националното да се прилагат допълнителни показатели и допълнителни числови изражения на съответните показатели. Е, Във връзка с това, което току-що очертах, по тези въпроси тук се включва и, и въпрос на господин Влачек. Сътрудничеството с местните власти. Това е дългосрочен ангажимент, който трябва да бъде изпълняван и текущо. Заседанието на министрите на него ще бъде повдигната тази тема. Аз ще се погрижа за това и ви обещавам отново да разгледаме тази тема с вас. Ще се погрижа въпросът да бъде разгледан и да бъде включен в дневния ред на неформалното заседание на министрите. Съгласен съм, че този въпрос е важен, тъй като с него се хвърлят окончателните штрихи върху цялостната картина. Унгарското председателство е съгласно е с идеята в рамките на кохезионната политика и териториалното устройство все по-голяма роля да играе градоустройството. Трябва да обръщаме също внимание на спецификата на държавите членки – да им се дава известно поле на преценка. Унгарското председателство ще продължи инициатива, която започна през Испанското и белгийското председателство по линия на териториалното сближаване и градоустройството. Имаме дългосрочно партньорство в това отношение, което искаме да продължи и в бъдеще. Искам ясно да подчертая пред колегата, че идеите му съвпадат с нашите, ако това е му предвид. По въпроса за политиката спрямо климатичните промени – Днес не е мястото да тръгваме в тази посока, тъй като тя се отклонява от сърцевината на кохезионната политика. Тази сутрин бях на изслушване за климатичната политика и тогава изнесох презентация на тема Приоритети на унгарското председателство и програма за борба с климатичните изменения. Това ще е въпрос от решаващо значение за едните десетилетия. Той ще определи насоката на нашите усилия. Климатичната политика е свързана с политиката за развитие, която има междусекторно влияние. Нуждаем се от координиран подход по въпроса. В кохезионната политика трябва да бъде включен да бъдат включени критериите, които ще разработим въз основа на дискусиите през едните месеци. Нещо, с което съм сигурен, че сте запознат. Относно политиката спрямо климатичните изменения – Имаме процедура по обсъждане, и с която трябва да завърша с изготвянето на обща позиция преди среща на върха между Европейския съюз и Африка. Все още имаме голям разнобой в позициите по въпроса. Процесът ще тече паралелно Кохезионната политика играе важна роля в Съюза, в смисъл, че тя е единствената наистина комплексна, интегрирана политика, в която максимално може да се възползваме от ефекта на взаимодействието, за да се подобри конкурентоспособността на Европа. Аз гондолам, че ugyanez érvényes a, a Същото въжи и за туризма, според мен. Развитието на туризма. Казвам го в отговор на въпроса, който бе зададен. Както вече споменах, категоричната ни позиция е, че приоритетите, залегнали в стратегията за 2020, а също и конкурентоспособността на държавите членки трябва задължително да бъдат включени в политиката по сближаване. Това е мярка, която задължително трябва да предприемем. И тук отново ключова роля играят партньорствата на европейско, регионално и местно равнище. Всички те трябва да се обединят за постигането на тези цели. Да минем към втория кръг въпроси. Колеги, остават 15 минути. 7 са желаящите за думата. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки, за да има възможност министър да отговори. Петър Льохан. Благодаря, госпожо председател, господин министре. Най-напред искам да ви поздравя за подхода ви. Вие наблягате върху политиката по сближаване, върху ключовата роля, която тя би трябвало да играе в бъдеще. Въпросът ми е свързана с териториалното сближаване. Е, в документа, който получихме, сте представили целите, както и проявите по време на унгарското председателство с оглед на териториалното сближаване. Накратко, говорихте за териториалното устройство, за тери... програмата за териториално развитие. Можете ли конкретно да ни съобщите повече подробности за мнението на унгарското председателство за териториалния аспект политиката по сближаване? Благодаря, господин министре. Като че ли микрофонът бе изключен? Благодаря, господин министре. Ценя това, че унгарското председателство не би желало Европейския социален фонд да излезе от политиката по сближаване. Благодаря ви за тази позиция. Имам два въпроса. Набързо. Първо, по отношение на презграничната политика. Доста аспекти засегнахте, но не засегнахте презграничната политика. Има региони е, с трудности в развитието, които се намират на източната граница на Европа. Както всички знаем, това са най-често и най-бедните райони. За тях трябва да намерим конкретни решения. Има ли конкретни начини, чрез които унгарското председателство може да е, окаже подкрепа на тези региони като платформа за развитие на източната граница на Европейския съюз? Втори въпрос. По-голямата прозрачност на политиката за сближаване. Какви са действията, които планира да предприеме унгарското председателство, за да осигури, защото е, тази политика по сближаване да стане по-видима. Благодаря, господин Анголакис. Благодаря, госпожо председател. Имам следните въпроси към господин министъра. Във вашето изложение вие визирахте необходимостта от определенето на критерии – за резултатите от политиката по сближаване. Критерии, които да показват какви са резултатите. Какъв тип критерии имате предвид, за да извършите оценка на резултатите от тази политика? Втори въпрос относно санкциите и грешките казахте, че трябва да бъдем много внимателни. Съгласен съм. Вече бе зададен сходен въпрос. Бихте ли навлезли в повече подробности по тази тема? Благодаря, госпожо председател, господин министър и вашата страна като моята, Гърция, е сред най-тежко засегнатите от социалната и економическа криза. Екологичната криза се влушава. Тук въпросът не опира само до измененията в климата. То има по-широки мащаби. В документа се казва, че Регионалната политика може да допринесе за устойчивото развитие след 2020 година. Посочени са три приоритета в този документ на комисията. Нисковъглеродна економика, биоразнообразие, което означава зелени инвестиции, екосъобразни зелени работни места. Вижте цифрите, които са дадени 5 милиона. Как се вписва това в контекст на регионалната политика? Новите изисквания, новите потребности, на които трябва да се отговори. Така че резултатите да са добри не само от економическа гледна точка, но от гледна точка на опазването на околната среда. Господин министр, госпожо председател, дами господа, уважаеми депутати, искам да приветствам министъра с добре дошъл в Комисията по регионално развитие. Преди 25 години, когато за първи път се срещнах с министъра, обсъдихме въпроса как да направим Унгария свободна страна – Никога не сме си мислили, че след две десетилетия ще представляваме демократично избрано правителство на свободна Унгария. Не съм си представил, че вие ще се министър от унгарското председателство, а пък аз ще съм евродепутат, който да ви задава въпроси. Много важна политическа стъпка бе обединението на Европа. Господин министр, вие вече имате опит с кохезионната политика в тази връзка. Въпросът ми към това, което казахте е следния. Приветствам тази програма най-сърдечно. Приветствам акцента, който се поставя върху изпълнение на целите, заложени в стратегията за 2020 година. Въпросът ми е тъй като държавите членки изготвят националните програми как могат местните и регионални власти да дадат своят принос за постигането на целите на стратегията за 2020 година. Благодаря, господин министр. Изложението бе добро. Искам и аз да поздравя унгарското председателство. За периода 2007-2013, както знаете, на регионалната политика е отредено второ място, се пада второто място по средства ползотворени от бюджета на Европейския съюз. 330 милиарда евро. Това показва колко важна е регионалната политика. Аз съм от остров Мадейра, Португалия, малък регион. Преди 30 години на нас се падаше 40 на 100 от средните доходи в Европейския съюз. За този кратък период успяхме да наваксаме с другите европейски райони и сега ни се пада 96 на 100 от средната стойност за Евросъюза. Това е чудесен пример за постигнат успех. Вие говорихте много за управлението. Въпросът ми е съвсем прост към вас. Как ще подобри унгарското председателство управлението на политиката по сближаване? Смятате ли да разгърнете един комплексен подход, да предвидите по-гъвкави програми и да се засили ролята на регионалните и да засилите ролята на регионалните власти във всичко това? Благодаря. Господин министр, относно вашата програма Дунавската стратегия, въпрос, който е важен и за нас, поради следните причини. Първо, аз разгледах вашата програма, Казвате, че програмата за околна среда е много важна, но има известни противоречия, свързани с корабоплаването. Можете ли да вземете отношение по този въпрос? В Дунавската стратегия има и някои нови елементи. Макроподхода към Дунав и река Рейн на местно и регионално равнище. Искам да попитам откъде ще дадат паричните средства за всичко това. Смятате ли да се извърши преразпределение между цели е, първа, втора и трета? Казахте, че искате да се заделят повече средства за трета цел. Искам да разбера, имате ли някакви нови идеи за източниците на финансиране? с които да постигнете ясни поставените цели във вашата програма. Господин министър, като евродепутат от Полша, първо искам да ви пожелая успех по време на вашето председателство, тъй като за нас е много важно вашето председателство да се овенчае с успех. През цялата година председателството ще се поеме от държави от Централна и Източна Европа. Имам въпрос от технически характер. Първо, каква е позицията на председателството относно срока на перспективите или на финансовата програма? 5, 7 или 10 години да е продължителността и тъй като това е много важно за кохезионната политика. Разбирам, че ще се водят преговори по този въпрос. Искам да разбера председателството оформило ли вече своята позиция. Имаме и друг въпрос от технически характер. Искате ли първите проекто регламенти за кохезионната политика да излязат по време на вашето унгарско председателство или искате те да се материализират на по-късен етап, след като са взети вече финансовите решения. Това е много важно, тъй като понеделник, следваща седмица, ще има заседание в рамките на Кохезионният форум и искам да разбера какви са предпочитанията на унгарското председателство. Благодаря ви. Преди да отговоря на въпросите, Искам да благодаря за поздравленията, за хубавите ви пожелания към унгарското председателство. Наистина ще бъде много важно за нас, които за пръв път сядаме на стола на председателстващия Европейския съюз като източноевропейска държава, да се радваме на добър прием във вашите среди. Надявам се, че е, успешната ни съвместна работа ще допринесе за успеха на общите ни начинания. Кратко е времето, с което разполагаме. И за това мога да обещая, че всички, е, които не получат отговор на въпросите си сега, ще получат такъв в писмена форма. Разбира се, и в бъдещи е, случаи, при бъдещи поводи е, съм на разположение, е, за да разискваме ежедневната работа в детайли. някои теми сега можем само да засегнем повърхностно, въпреки че те заслужават много по-задълбочен анализ. Бяха поставени цял спектър важни въпроси. И Нека сега е, споделя на глас някои разсъждения. Смятам, че политиката по сближаване ем, ш... зависи от това условията, да бъдат съобразени с фактите от действителността. Всъщност успехът на тази политика зависи от начина по който са предписани условията за нейното изпълнение. Но повтарям, важен принцип за нас е равното третиране. и той трябва да продължи да бъде прилаган през следващия период. Трайно трябва да се придържаме към принципа на равното третиране през целия период на програмиране. Докато тече периодът на програмиране, не можете да променяте принципите и правилата, тъй като това противоречи на логиката, противоречи на изпълнението на изискванията, има значение и за санкциите. Всъщност не е намерение на унгарското председателство да предлагаме промени в условията или в санкциите като самоцел. Не, по-скоро би трябвало да предложим условия, по които държавите членки да проведат разисквания и съответно държавите членки трябва да помислят за възприемането на санкции така в качеството си е, на председателстваща и е, на е, министър от унгарското правителство, мога да говоря и като председател, и като министър, който представлява държавата си в съвета. Но не искам сега да слагам тази шапка. Целта ми е да действам като един честен посредник, да допринасям за постигането на консенсус и да спомагам за вземането на решение. Е, това ще въжи по отношение на всички условия, които поставяме, е, ще въжи и за санкциите. В тази светлина е важно да съществува система на управление, която съответства решенията на министрите на финансите за предстоящия период. Е, от една страна целта ни там е да преодолеем последиците от кризата, а от друга страна ще се стремим към е, оформяне на новите финансови перспективи. Значи, е, новата система на управление трябва да се прилага и към към е, сферата на е, политиката по сближаване. Аз съм привърженик на ясно формулираните изисквания за управление, ясно предписан режим. Всички необходими регулативни изисквания трябва да бъдат на лице. Сред приоритетите на унгарското е, председателство са економическият ръст, създаването на работни места. Повишаването на заедостта е от огромно значение. И за това а, политиката по сближаване трябва да бъде ориентирана към постигането на тези цели. Трябва да направим всичко за утвърждаване на тези цели, като разбира се имаме предвид е, зелената економика, създаването на природосъобразни работни места. Унгария е възприела подход, който би желала да спазва във всички сфери на политиката, включително политиката по сближаване, а именно нуждаем се от създаване на работни места, от създаване на стойност и за тази цел економиката, основа на производството, трябва да бъде в сърцевината на нашите усилия. Е, всъщност, производствената база в Европа се е свила по време на кризата. Според нас, е, европейските економики е, трябва да отбележат именно по този начин ръст, по този начин ще се разкрият работни места. Това ще има своето отражение върху данъчното облагане, върху конкурентоспособността. Това а именно повишаване на производителността, е един от пътищата за излизане от кризата. новите силни економики на деня ни дават пример. Китай, Индия, Бразилия. Те показват колко полезен е този подход. А именно, трябва да укрепим производствената база на своите общества, за да постигнем по-голям успех. Това трябва да е един от основните ни лозунги. По-голяма прозрачност. Прозрачността трябва да бъде повишена по различни начини. Смятам, че упростяването на процедурите, преработването на програмите ще допринесат значително и за по-голямата прозрачност. През последното 6 месече националната ни програма претърпя доста промени и ние се умяхме доста да разширим точно прозрачността на политиката за развитие е, в Унгария, както и е, видимостта на европейските фондове. Смятам, че на национално и местно ниво е, трябва да са видни капиталовложенията. Особено в изпълнение на европейската политика. Това е политически аспект, на който трябва да се наблегне. Много важно е Европейският съюз да е видим при изпълнението на е, политиките, особено в новите държави членки. Стратегията за Дунава и териториалното сближаване. Според мен Е, в момента се работи по три много важни програми. Е, през февруари, март и април ще бъдат проведени дискусии е, на високо равнище с експертна насоченост, както и разисквания между министрите. Това е все при мандата на унгарското председателство и целта на всички тези разисквания ще бъде да се обърне надлежното внимание на е, политиката по сближаване. Ще имаме двудневно заседание на министрите е, с оценка и анализ на програмата за териториално развитие, е, съпътстващото финансиране и ще започнем преразглеждане на тази програма, което следва да бъде утвърдено от министрите на заседанието им през март. Не бих искал да навлизам в детайлите на това, което ще разискваме, но мога да ви обещая, че преди заседанието на министрите през май месец ще бъда готов да разисквам тази тематика с вас. Е, ще ви давам информация за различните кръгове от преговорите и разбира се, след е, заседанието на съвета на министрите съм готов да се срещна с вас, за да ви запозная с резултатите от него. По отношение на стратегията за река Дунав, нашият подход е следният. Тук не става дума само за опазване на околната среда, а за нещо повече – говорим е, за въпрос, който е, се отнася до цялата е, политика по развитието. Е, съответните аспекти са опазване на околната среда, економическо развитие и развитие на туризма, нещо важно за Унгария. а се примесват и някои економически аспекти, като да кажем проходимостта на Дунава, неговата корабоплаваемост, разбира се, принадлежно съобразяване на изискванията за опазване на околната среда. Приемането на стратегията за река Дунав започна на 19 януари. Работната група проведе тогава първото си заседание. Надяваме се, че до юни 2011 година Стратегията ще бъде одобрена в окончателния и вид на заседание на съвета на министрите. Така че надяваме се тази стратегия да бъде изготвена в окончателния и вид до края на унгарското председателство. По-малко от 6 оставащи месеца е, ще бъдат използвани е, да се водят е, разисквания по детайлите на тази стратегия на техническо равнище. Е, резултатите в последствие ще бъдат е, утвърдени на заседание на съвета на министрите е, през юни, респективно юли месец. Благодаря, председателят. Искам да ви кажа от името на всички ни, че високо ценим пределно искрените ви отговори на зададените въпроси ценим вашата готовност е, е, редовно е, да се явявате пред нас, за да ни запознавате с развитието на процесите. Но много се радваме, че сте готов да осигурите и необходимото ниво на представителство на Европейския парламент в работата на съвета, защото Лисабонския договор дава нови възможности за сътрудничество между съвета и парламента. Особено като се има предвид колко а, а, големи са предизвикателствата пред вас като председателство и пред нас като парламент. Още веднъж ви благодаря. Желаем ви а, сила. Няма да е лесно, но ние подкрепяме почти всичко, което вие казахте. Благодаря. Uh, Преди да си тръгнете, искам само да ви кажа, че точка 6, становището на господин Карона, ще бъде е, разисквана след гласуването утре. Отбележете си, унези от вас,